Сега преминаваме към дневния ред, окончателния дневен ред, прият от председателския съвет, ви е раздаден. Дневният ред се счита за прията. Преминаваме към понеделник, т.е. групата ГОЕ реши да се отложи гласуването на доклада на господин Мато. след това решение, ако обичате, казва председателя. А, и именно запазване на рибните ресурси чрез технически мерки. Това искане се подкрепя от групата на Зелените и СПД. Давам думата за обосноваване на това решение. господин председател, благодаря. Нашата група наистина изисква да отложим работата върху доклада на колегата Мато. Има много причини в полза на подобно отлагане. Ще се спра само на една. Преди няколко дни Печатът и неправителствените организации разкриха, че Европейската комисия не беше взела предвид заключенията на експертния доклад поискан от самата нея. А заключенията бяха в смисъл, че риболовът с електрически уреди е опасен. Тоест, Европейската комисия се е опряла върху този доклад, казвайки точно обратното на неговото съдържание и за да допусне изключения от този метод на риболов. Европейската комисия умишлено ли е лъгала европейските депутати? Това е въпросът. И това е въпросът, който ние сме длъжни да поставим пред комисията, преди да можем да се произнесем при пълно познаване на фактите, е, свързани с един извънредно очакван доклад. Доклад, във връзка с който към нас са отправени много погледи. Именно за това ви призовавам да гласувате в полза на отлагане разискванията по този доклад. Благодаря. Господин Верховщат, искате да се изкажете против ли? Е, искам да засегна един процедурен въпрос. Има повече от 200 изменения и разделни гласувания. Член 175 от правилника за дейността на парламента позволява в този случай, ако има толкова голям брой изменения и толкова много несигурност, да се върне докладът в комисията. И аз ви предлагам да използвам именно този член 175 от правилника поради тази инфлация на изменения, ако мога така да се изрази, и да, върна доклад, да върнем доклада за разискване в комисията. Това ще даде възможност да се внесе и повече яснота и обективност в темата. Има много странното усещане, че научни доказателства има за взаимно изключващи се тези. Това не е нормално. В науката е прието да съществува обективност и рационалност. И за това предложението ми е да върнем доклада за по разискване в комисията. Вие имате това правомощие на основание член 175 от правилника. И след това ще има по-обективно разискване, надявам се, вместо да пристъпваме към гласуване още утре в пленарна зала. Мистер Мато, please, you have the floor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 мисля, че е разумно да обсъдим този въпрос. Припомням на всички, че от 21 месеца се занимавам с, ме с тази тема. 77 заседания сме провели. Отложихме гласуването в парламентарната комисия през юни. После от септември отиде в октомври и трябваше да се гласува пленарно през декември, е, отложихме за този месец, за януари. Но е, риболова с електричество до сега не бе поставян като тема. Никой, въпреки дългото време. Сега изведнъж обвиняват комисията, че през 2006 година, преди 12 години, е от отменена една забрана. Това не пречи да проведем днес дебат и утре да гласуваме. Ако е, господин Ромажи е против, може да гласува против този член. Но няма никаква причина за отлагане на дебата, само защото обвиняват комисията или опрекват в някакво деяние през 2006 година. Същата точка 175 предвижда, че връщане в парламентарната комисия означава, че а, ако ако измененията получат повече от една трета от гласовете, остава, въпросът остава в пленарна зал. Над 80% а, от измененията са приети или отхвърлени поради гласове въздържали се. Така или иначе основният ния дял ще бъде обсъден в, плен, в пленарна зала, така че няма да постигнем нищо по този начин този вид риболов с, с електричество се използва като повод от някои политически групи, е, заедно с големия брой изменения, за да е, забавят нещата. Няма разумни аргументи за отлагане. За това предлагам дебат днес, гласуване утре. Решението ще се вземе от парламента. Подлагам на гласуване предложението на групата на Обединената левица за отлагане на гласуването на доклада на господин Мато. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? В момента в залата влизат депутати. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. Следователно ще има дебат, имайки предвид, че мнозинството от депутатите гласуваха против предложението. Що се отнася до вторни, групата на Обединената левица предложи да се отложи като точка четвърта устен въпрос за договора за забрана на ядреното оръжие. Давам думата на господин Вегас, за да представи искането на своята група. Заповядайте. Благодаря. Въпроса за ядрените оръжия е изключително важен. Напрежението в света нараства. В ООН се обсъжда, обсъждат инструменти за забрана което означава е, в е, преразглеждане на договор за забрана на ядрените оръжия. Смятам, че е изключително важно, господин председател, ние да се занимаем с този въпрос. Говорим за световния Рим. В крайна сметка става дума за просъществуването на планетата ни. Предлагам утре след обед, във вторник след обед, да обсъдим този въпрос. Е, ще поставим устни въпроси и бихме искали да имаме и гласуване по този въпрос. Благодаря. Иска ли някой да се изкаже против? Заповядайте, господин Ламберт. Господин председател, аз мисля, че темата за ядрените оръжия е изключително важен въпрос. Само ще кажа, че ако подкрепяме идеята за дебат в парламента, не е имало нови събития след председателския съвет които да налагат спешен диспут. Аз смятам, че е по-разумно да подготвим дебата и да го проведем през февруари и тогава ще бъде по-добре. Ако правилно разбирам, предлагате дебата да се отложи за февруари. Продължавате ли да поддържате своето предложение? Ние направихме това предложение преди това и държим да проведем дебата утре. Групата на Обедената левица иска да се включи в 4, като четвърта точка устен въпрос за забрано ядрените оръжия. Гласуваме това искане. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Предложението се отхвърля. С други думи, дневният ред остава непроменен. Господин Демес Макер поиска думата. Заповядайте. господин председателю, на 19 декември редица колеги, между които и аз, искахме да посетим затвора Естремера, близо до Мадрис. Колегата Жан Киерас е задържан там е, ние имаме информация, че там са задържани бивши каталански министри и е, лица от гражданското движение. Трима от задържаните са избрани в каталанския парламент. В продължение на месец исках, молихме официално да ни бъде разрешено посещение в затвора. Така и не получихме отговор, когато пристигнахме. Ни бе отказан достъп. Нито имахме възможност да говорим с директора на затвора. Това е абсолютно неприемливо за държава, членка на Европейския съюз. А ако това стане в Турция и другаде. Разбира се, също не бихме го приели. За това, моля, свържете се с официалните органи на Испания, за да получим поне обяснение. E ще проверим и ще ви уведомим. Що се отнася до четвъртък, групата на Обединената левица иска като точка втора да включим въпросът за масови уволнения в Европа от предприятието Сименс. Давам думата на представител на групата на Обединената левица да представи искането. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за какво става дума? Въпреки рекордните си печалби Siemens иска да закрие 7000 работни места в Европа, основно в Нидерландия и Германия. Да не говорим за предприятия, за услуги и поддоставчици. Говорим за 10 000 за заети и за бъдещето на цели европейски региони, заплашени от съкръщението. Въпреки економическите успехи, Siemens а, е получил само в Германия над 300 милиона евро държавни помощи. За нашата политическа група това е достатъчно основание да поставим въпроса в пленарна зала. Моля за вашата подкрепа, за да изразим европейска солидарност към пострадавшите и да се обявим против масови уволнения от подобен характер в бъдеще на фирми, получаващи помощи. Благодаря. Иска ли някой да изрази противно становище? Някой, който да не е съгласен с включването на тази точка? Ако не, Гласуваме предложението с поименно гласуване, а именно като точка втора в четвъртък да се включи въпросът за колективни масови уволнения в Сименс. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Господин Макалистър. Край на гласуването. Предложението се отхвърля. С други думи, дневният ред остава непроменен. Приехме дневния ред. Първа точка в дневния ред е дискусия за чистата енергия с докладчици Ривази Бланко Лопес Турмес. Господин Бланко Лопес е първият, който има думата.